Right, good afternoon, everybody. Добър ден на всички. Знам, че винаги бързаме за да се върнем в залата. Много се радвам, че днес ни гостуват комисария Алмуния и Бърния за това обществено изслушване. Добре дошли и на другите ни гости, оратори, с това изслушване парламента е иска от една страна да допринесе за дебат относно преразглеждането на временната марка, мярка за държавна помощ към економиката в ситуацията на криза. От друга страна, искаме да допринесем и за стратегиите за излизане от кризата и спирането на предоставяне на економическа помощ която беше предоставена по времето на економическата криза. Това изслушване идва и като принос към доклада за политиката по конкурентоспособност, доклада за 2009 година. Ние променяме заглавието на преразглеждане на прилагането на временните мерки за държавна помощ. Крайният срок за внасяне на изменение е 7 октомври в 5 часа след обед. Имаме две експертни групи. Първо място представяне от комисарите. На второ място идва експертната дискусия с гледната точка на онези, които реално присъстват на пазарите. Двамата комисари ще имат по 10 минути за своите речи. Във втората експертна дискусия четиримата експерти ще имат по 5 минути. Искам да напомня на всички от вас, които не са присъствали до сега в Европейския парламент, че разполагаме с устен превод и не трябва да изчитате твърде бързо информацията, да се опитвате да вмъкнете максимална информация в петте минути, с които разполагате. Аз ще ви спирам така или иначе. Заседанието се предава по интернет, може да го наблюдават всички, ако пожелаят пряко, естествено и в последствие, тъй като ще има запис. Първо ще дам думата на комисара Омуня за 10 минути. Благодаря, госпожо председател. Надявам се, че ще ми простите, ако говоря в продължение на 12 минути, като си има предвид за какви огромни суми става въпрос, когато говорим за държавна помощ през последните две години и половина. В тези 12 минути, с ваше позволение, искам да ви разкажа какво сме направили и какво продължаваме да правим в този период от фалита на Lehman Brothers до днешния ден – в сектора на държавната помощ и по отношение на нефинансовата помощ, е, помощта за нефинансовия сектор, така наречената временна помощ. За първи път сега от октомври 2008 година, след фалита на Lehman Brothers, намаляваме помощта по член 107.3b това е изключителното правно основание за използването на изключителна държавна помощ в изключителни обстоятелства, т.е. три пъти използвам думата е, изключителен. За първи път такава държавна помощ се използва в е, Европейския съюз във всички страни. За първи път от римските договори насам. сам защо? Защото кризата оказа невероятен натиск върху цялата финансова система. Бяхме изправени пред огромен системен риск. И това, за съжаление, оказа своето въздействие върху цялата економика. Възоснова на тази изключителна правна база, комисията изготви 4 съобщения. През октомври 2008 година съобщения относно банките, което даде възможност за равнопоставеност и се започна временни, започнаха се мерките за временния пазар, след това приехме съобщение относно рекапитализацията. Целта беше да се ограничи помощта в рамките на минимума и да се избегне изкривяването на конкуренцията. През февруари 2009 година приехме трето съобщение по отношение на третирането на активите и през юни 2009 година оценката относно мерките на преструктуриране в финансовия сектор. Какво искахме да постигнем с целият този пакет от изключителни мерки? Финансова стабилност, Разбира се, това беше съществено. На второ място равнопоставеност, за да се избегне колкото се може повече риска от фрагментиране на вътрешния пазар. Риск, който можеше да възникне е, тогава, когато националните правителства използваха огромни национални средства. На трето място целта беше да се реструктурира структурира, преструктурира помощта, която използват институции. Те, идеята беше след кризата да имаме здравна и конкурентоспособна банкова система. С използването на всички тези възможности, освен това, за първия период от октомври 2008 до август 2010 година, правителствата обещаха 4 трилиона 690 милиарда. Огромна сума, 39% от БВП на Европейския съюз, 30% идваха като гаранции, 45% като капиталова инжекция и една по-малка сума по отношение на активите. Спрямо октомври 2009 година се изразходва една малко по-малка средства, значи тя според последни данни е равна на 70, 17% от БВП, значи по-малко от половината от обещаната сума в рамките на националните схеми за подпомагане. Имаше 15 схеми за подпомагане за рекапитализация, 9 от тях все още се прилагат. Скоро те ще станат 8, защото Финландия оповести прекратяването на своята схема за рекапитализация в края на този месец. Две схеми какво... за засегнати активи в две държави членки, Германия и Ирландия. И двете схеми вече са а, изтекли, само ирландската схема се използва. Шест схеми, които използват а, и покриват а, ликвидността на банките, пет от които все още се прилагат и 21 гаранционни схеми, които бяха одобрени, 12 от тях бяха подновени до 31 декември 2010 година. Повечето от тези схеми, вероятно, по искане на държавите членки, ще бъдат продължени през 2011 година. В същото време, заедно с анализацията и одобрението на националните схеми, взехме и индивидуални решения за спасение чрез помощ. 44 такива решения по индивидуални случаи бяха взети до сега. 27 от тях вече са приключени с окончателно решение. В 23 случая решението беше положително, след като имаше реструктуриране. В 3 случая решението беше с положителен характер след ликвидация на институцията. И в един случай е, при Банко Привадо Португеш решението беше с отрицателен характер, като се постанови възстановяване на помощта. 17 индивидуални случаи все още се преценяват. Те са на нашите бюра. Сега имаме 27 случая общо за отделни планове за преструктуриране. Какви са основните проблеми, които все още съществуват и които все още се анализират? Ирландия, няма да говоря надълго и на широко за това какво става в Ирландия, вие добре знаете. В Гърция имаме програма за финансиране на Европейския съюз и МВФ. Тя беше прията преди няколко месеца. Там има разпоредба за фонд за стабилност е, на стоеност 10 милиарда евро. Този фонд е пряко свързан с възможността да се помогне на банките, ако има нужда от това в Гърция. Имаме проблеми в Германия с Ландесбанкен. Банкен все още анализираме три конкретни случая, свързани с Ландес Банкен в две от е, в два от трите случая имаме пред себе си много трудни преговори относно преструктурирането на тази банка. Освен това имаме много проблематичен случай с Hippo Real Estate, която прехвърли на друга банка активи за 173 милиарда. Това не е малка сума за активи. За в бъдеще имаме и някои други случаи, свързани с банки и финансови институции, в които трябва да се използват нови капиталови инжекции след прилагането на стрес теста. Например, някои спестовни банки в Испания. По отношение на подновяването на финансовия пакет, все още преценяваме как да се приложи на практика всяко едно или по-скоро едно от тези съобщения, за които говорих, онова за преструктурирането, ако то не се удължи като срок, в края на тази година ще имаме все още едно друго съобщение за преструктуриране с а, едни по-променени условия. Няма да е същото като сега. Малко сме а, ограничили различните условия. Ще искаме да има индивидуална отговорност за всяка институция, която получава обществени средства. Това в момента не е така. Освен това, ще сложим и таван. Постепенното излизане от мерките ще продължи да се прилага тази година с схемите за гарантиране и рекапитализация. Сега ще бъдем по-строги по отношение на условията за преструктуриране. Моите служби са започнали работа относно насоките за финансово преструктуриране. Тези нови насоки за спасяване и преструктуриране трябва да започнат да се прилагат от 1 януари 2012 година. По отношение на временната мярка, която беше прита през октомври 2008 за подпомагане на економиката, в тази мярка се включваха финансови мерки 5000 евро, 500 000 евро на компания, финансова помощ, субсидирани гаранции, е, субсидирани заеми, и заеми свързани с производство на, на екологични продукти. По време на тази временна мярка дадохме одобрение за 81 схеми. 23 евро без гаранции за компаниите, 15 гарантирани схеми в 13 държави членки, 8 схеми за субсидирано кредитиране, 5 схеми с намалена лихва за компании, които произвеждат екологични продукти, 5 схеми за рисков капитал, 13 схеми за експортни гаранции и така нататък. От а, месец октомври 2008 година сме дали одобрение за една специална схема, която ще даде 125 милиарда 195 милиарда. В момента обсъждаме една временна мярка, която трябваше да приключи в края на тази година, на 31 декември. Не можем просто така да премахнем временната мярка в всички страни. Аз предложих на държавите членки тези 500 хиляди евро да не се прилагат повече от 31 декември. Някои мерки могат да се прилагат все още през 2011 година, като се приложи по-стиктен характер на условията, субсидираните заеми и субсидираните гаранции, може би и за екологичните продукти, ако те не се използват а, на практика в а, всички държави членки. Само някои държави членки се възползват от а, такава възможност. Условията не са еднакви насякъде. И накрая, приключвам госпожо председател, Възнамерявам да предложа на държавите членки, като искам да чуя какво смятат те преди да приемем нашето решение, да се трансформира рисковия капитал, условията за рисковия капитал а, и схемите за подпомагане, свързани с експортното а, финансиране. Искаме естествено да има сериозни гаранции в а, финансовия сектор, тъй като голяма част от парите отидоха за финансовия сектор. Тези 21 милиарда не са малка сума. Ще се опитаме на 31 декември тази година да прекратим някои от програмите, макар че някои от тях ще продължат. Ще продължим да наблюдаваме рисковете, свързани с това огромно обществено начинание, не само когато става въпрос а, за това да се избегне подпомагането на неустойчиви компании, но и по отношение на избягването на фрагментирането на пазара и по отношение на установяването на равнопоставеност, тъй като държавите членки са в трудна финансова ситуация. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Веднага ще дам думата на комисар Барние. Благодаря, госпожо председател. Искам да приветствам всички участници с добре дошли. Благодаря много за отправената ми покана, заедно с господин Алмуня да присъствам сред вас. Вие поставяте правилните въпроси в правилния момент и ние сега ще се опитаме да ви предоставим най-добрите отговори. Казах поставяте правилни въпроси. Наистина, ние трябва да си направим полуки от всичко това, което се случи през последните 20 години. Дълбокият анализ, който ние извършваме в тази комисия, заедно с вашите колеги, наистина е от съществено значение. Преди всичко, защото в момента има доста противоречиви опити или да се продължи както до сега бизнес as usual, или да се е, наложат извънредни мерки за подпомагане, както спомена Хоакин. Аз искам да се спра на три аспекта във връзка с днешната ситуация. Първо, искам да посоча какво е положението днес на пазара. Второ, ще се спра на обосновката на мерките и тяхната целесообразност? И трето, какво можем да предприемем, за да можем да избегнем тежки и скъпоскупащи мерки от страна на държавите. Хоакин Алмуния вече говори за държавните субсидии, аз не искам да се спирам сега на този въпрос. Възниква обаче въпросът дали можем да причислим кризата към миналото. Имаме надежди за това, економиката се съживява, някои пазари изглежда вече започнаха да функционират нормално, много кредитни институции имат вече големи печалби и човек остава с впечатление, че главата вече е затворена и преминаваме към обичайното ежедневие. Аз обаче съм малко резервиран и проявявам прагматична настройка към този въпрос. Пазарите продължават да бъдат нестабилни. Например, пазарите за суровини са такива, понякога се извършват спекулации там, най-вече при сълскостопански суровини и това е скандално. Еврото все още е във фаза на възстановяване. Съдирането на финансовия сектор все още не е приключило. Ние видяхме това в Ирландия току-що. И както и аз, така и вие установявате, че има някои социални явления, като например увеличаване на безработицата в Европейския съюз с 30%. Ние не можем да приключим главата с кризата и да твърдим, че нищо не се е случило. Трябва да се сложи край на недостатъчната прозрачност, също така трябва да се извършва правилна оценка на риска и да се поемат необходимите отговорности, за да бъдат избегнати бъдещи кризи. Това е първата ми забележка. Втората ми забележка в тази ситуация на криза Както посочи комисията, трябва да бъдат взети необходимите извънредни мерки, за да се избегне най-лошото и на политическо равнище да се внуши чувството, а това беше много важно, чувството на сигурност. Видяхте това в рамките на изборите за Европейски парламент. Трябва да се внуши чувството, че европейските граждани са защитени от кризата и че е по-добре да действат задружно, отколкото да бъдат оставени да се движат по течението. И за това аз мисля, че трябва да избегнем системната криза в Европа, криза на финансовите пазари. Аз си спомням какви бяха правилата в Европа преди финансовата криза. Тези правила съдържаха някои абсурдни рискове, някои необмислени моменти и тези рискове трябваше да бъдат избегнати. Например, имам предвид пазара на недвижимости в САЩ. Обаче, ние не успяхме да избегнем натрупването на рисковете и това пролича много ясно в кризата. С помощта на наложените мерки беше необходимо да се вземат някои а, да се направят някои е, крачки в правилната посока. Това можем да установим обективно, а сега трябва да обърнем поглед към бъдещето и да покажем, че Европа може да избягва кризи, а не само да работи в условия на криза. Ние не искаме да възникват отново такива ситуации и е, знаем много добре, че е, нашата общественост не може да понесе втора подобна криза. А, е, обществото не би е, се съгласило да понесе и последиците от нея. Само дълбоки реформи на финансовия сектор ще дадат възможност да се е, избегнат нови и е, тежки интервенции от страна на държавите членки. Както беше посочено на 13 януари, ние не искаме да извършваме мними реформи, защото кризата също не беше привидна или мнима криза. Аз е, посочих е, или по-скоро искам да припомня за черите точки от реформата, по които комисията работи много усилено, за да се избегне повторна такава криза в Европа. Първо, реформа на системата на надзор в е, Европа с цел гарантиране на по-ефективен надзор. Аз искам да ви припомня колко важен беше приноса на Европейския парламент във връзка с надзора, за да можем ние да е, въведем нещо като радарен контрол и да можем веднага да установяваме риска при съответните засегнати институции. Парламента допринесе много за това, парламентът получи много правомощия и трябва да упражнява тези правомощия, получавайки необходимите средства за това. Да упражнява правомощията, когато възникват е, напрежения на пазара, например, е, когато ставаше дума за е, токсични ценни книжа. Член 6 от регламента за органа за надзор върху ценните книжа, там е регламентиран един много важен инструмент за надзори. Освен това, реформата върху надзора обхваща и други два важни аспекта. По-добър надзор над банките, особено от големите банки, освен това анализ на системните рискове. Тук трябва наистина да останем дителни и да следим препоръките на Комисията по системен риск да бъдат наистина прилагани, а да не бъдат игнорирани. Аз искам да е, припомня, че по време на съвета ЕКОФИН също е, председателят взе отношение по това, че Американската е, комисия за избягване на системен риск е, действа в тази насока, така че ние в случая трябваше да изчакаме няколко седмици. Тази система за надзор е необходимо условие, обаче не достатъчно за да се попречи на това финансовият пазар да изпадне извън контрол. Второ, достатъчно капиталово обезпечаване. Това е второто условие тук сме постигнали напредък след Базел 3. Ние имаме съответна капиталова адекватност, имам предвид е, със собствени средства и е, за това ние предлагаме през е, следващата година да продължим в тази насока. Ще говорим подробно и утре, когато обсъждаме доклада на Отмар Карас. Аз искам да приветствам свършената от него работа. В Базел се предвижда и необходимата преходна фаза за изпълнението на тези изисквания, за да не се стигне до пренатоварване на економиката и финансовата система. И аз мога само да потвърдя, че ние и имаме много подробен анализ на макро и микро последиците, за да можем да установим съответните измерения предвид европейските особености. Третото условие на реформата във връзка с бъдещето, това са редовните тестове за натоварване или така наречените стресови тестове, които се прилагат спрямо банките. Тук Мога да посоча, че съм провеждал вече такива тестове и то с цел, за да се напипа пулса на банките, да се установи актуалното им състояние и тези тестове дадоха добри резултати, доведоха до повече прозрачност. Те бяха е, проведени в голям мащаб, заедно с Европейската Централна банка и националните регулаторни органи и тези тестове трябва да бъдат повторени при е, същите условия. Също така е, искам да спомена инструментите за овладяване на кризата. Необходими са правилните инструменти, въпросите правилните ситуации. В средата на октомври комисията ще представи подробно съобщение и аз искам да напомня за различните принципи, които ще се съдържат в това съобщение. Ще бъде гарантирано че ще бъдат взети съответните мерки срещу кризата и че ще подготвим необходимите инструменти за нейното овладяване, най-вече фондовете е, трябва да бъдат създадени е, фондовете за ликвидация на банките, а не е, такива фондове да бъдат създавани едва след като банките бъдат обявени в недъс... несъстоятелност. Тук трябва много точно да се дефинират интервенционните мерки и също така необходимите инструменти за прилагането им така че акционерите и кредиторите да могат да дадат своя принос при необходимост. Това е необходимо. Е, необходимо е защо? Защото банките трябва сами да управляват и контролират дейността си, а това ще бъде инструмент, който ще им даде възможност за това така че накоплатецът да не бъде този, който да поеме бремето е, в е, случай на нужда. Освен това, в европейска рамка трябва да могат да бъдат обладявани банкови кризи, които засягат държавите членки. В половината държави членки банките е, принадлежат на концерни, които е, имат седалище в друга държава, така че тук трябва да бъдат е, разпределени добре е, после, разходите, които е, възникват е, след прилагане на мерките. И е, това е по обладяването на кризата и съответните банкови инструменти. При тях се постига напредък но а, трябва да а, посоча, че а, има и много конструктивен подход в съвета на финансовите министри. Тук Хоакин Алмуня свърши много работа с помощта на държавите членки. Парламента а, също помогна така, че а, бяха избегнати деформациите на конкуренцията и а, банките бяха принудени да вземат а, дълбоки мерки за преструктуриране. След като изтекат всъщност прилагането на тези мерки трябва да се извършва в съответен ритъм, така че да бъдат защитени както да накоплаците, така и инвеститорите и е по-добре да се прилагат превентивни мерки, отколкото последващи. Знаеки тези правила, ние трябва да знаем и каква помощ можем да предвидим, когато една банка обяви несъстоятелност. Дами и господа, Европейският е, вътрешен пазар е пазар, в който банките не се нуждаят от държавни субсидии, обаче е, е, аз мисля, че ние, за да постигнем това, трябва да действаме заедно в една посока. Благодаря. Благодаря. Сега ще започнем дебат. Вече ще ви кажа кой е на списъка. Чувате имената. Dirk Epping, Ramon Tremosa and Wolf Klintz. If anybody else wants to raise a question to the commissioners, put your hand up now. No, right, I'm closing the list there. Приключвам списъка. Всъщност господин Зимон е да се добавя и приключваме списъка. Много ви моля, а, задавайте въпрос на един или на другия а, комисар. Първоначално ще давам думите, думата за по въпрос по една минута. Благодаря, госпожо председател. принципите, които са предназначени за премахване на изкривяването на конкуренцията, прилагат ли се? Комисарят даде някакви а, числа. А, дали парите от успяват да стигне до семействата, до реалната економика. Комисарият Алмония ни казва, че ще се разшири а, и ще се удължи е, сегашната система. Как, мога ли да помоля двамата комисари да кажат, ако се работи в рамките на тази е, съвместна система заедно, на тази времена система съвместно ли ще се прави или по-отделно, тъй като изпускаме крайните срок. Ако се постигне съгласие по правната основа, може би това ще стане много късно. Кога ще се сложи края на на финансовата помощ и кога ще се премине на друг режим. Благодаря. Ще говоря на френски за господин Алмуния. Вие говорихте, че става въпрос за един въпрос, който, на който ще се върнем. Вие говорихте, че е, това ще се случи Е, и аз бих искал да се питам до каква степен мерките пред прияти от ЕЦБ, могат да се разглеждат като изкривяване на конкуренцията. На второ място, какво ще кажете за вашия персонал? Те направили ли са една оценка колко ще струва тези операции, за които говорихте? Всъщност тези, някои тези операции може би биха били изгодни за държавите членки. Вие помолили ли сте вашите служители да кажат какво ще бъде ситуацията, дали нетните потоци ще бъдат от държавите към банките или в обратна посока. Господин Барния, вие говорихте за стрес теста. вие говорихте за, за това, че Ирландската банка, която се смяташе, че има проблеми, всъщност е изкарала успешно тези тестове. Може би те не са много по-лесни. А този преходен период, който ни тревожи, съгласни ли сте, че какъвто и да е, е преходния период, той трябва да бъде съчетан с стриктни условия, за да може банката да не може да включи бонусите и дивидендите. Тук не става въпрос. А, тук не е конкуренция за това колко въпроса ще може да, да, да сбутате в една минута, така че много ви моля, направете това, което току-що беше направено. Господин Бургези. Благодаря господин пред... госпожо председател. Аз ще бъда съвсем кратък. Предвид различните решения, които бяха посочени за избягване на натрупването на държавен дълг, професор Артис предложи една оригинална альтернатива, а именно една голяма част от държавния дълг да бъде прехвърлен към бюджета на Централната банка. Това би монетаризирало държавния дълг. Моят въпрос е следния. Може ли Централната банка да анулира част от държавния дълг, като предимството е, че европейския данъкоплатец ще бъде по-наясно каква е точно сметката. И второ, САЩ искат да се увеличи стоеността на китайската валута, за да може да се подобри конкуренцията. Една подобна монетарна политика ние не бихме подкрепили. Предвиждат ли се мерки на равнище Европейски съюз за борба с тази нелоялна конкуренция, защото агресивната е, всъщност това, което се получава от агресивната монетарна политика на САЩ. Благодаря. Мисля, че си ви дам първо на вас думата. Благодаря. аз Ще се опитам <laughs> да говоря толкова бързо, колкото и о нези, които задаваха въпросите. Ние ще зачитаме принципите, разбира се за това да се вземат предвид принципите на финансовата стабилност. Ние зачитахме принципите, които са се, нала, се, се бяха одобрени. Ако комисията не беше предприела действие в обсъждането на националните програми, днес щяхме да имаме вътрешен пазар с финансови дейности, които биха били изцяло разрушени. Държавите членки инжектираха капитал в различни финансови институции с риск, висок риск за своите граждани. На този етап те биха изкривили конкуренцията и щеше да има банки, които не са жизнеспособни и пазара щеше да бъде а, разрушен. Доколкото виждаме, това не се е случило и то е благодарение на действията на комисията. Вие питате в каква посока тече че кредита а, имаме а, данни, че ако искаме кредит от банките, първо банките следва да а, са в добро здравословно състояние и трябва да има очаквания, че рисковете, които се увеличиха в финансовите институции поради кризата ще се върнат постепенно до някакво нормално равнище, без да а, се а, посрещат необходимите от а, необходимостите от а, кредити. А, всъщност ситуацията продължава да е а, с намалено търсене на кредити. По времената рамка спомених промените за 2011 година. Ще се опитаме тази схема с 500 хиляди евро да, продъл... да я продължим, защото тя добре работи. Условията, свързани с субсидии до определено ниво, ще продължат за предприятията, но това ще бъде с лихвени проценти, определени от пазаря. Запасваме това, защото кредитната ситуация е различна и трябва да оценим до каква степен е необходимо да се оцени бюджетната линия за зелени продукти което не е изпълнено. Очакваме също така да подобрим експортните възможности в краткосрочен план искаме временната мярка да остане, временната рамка да остане и през цялата следваща година за малките и средните предприятия, тъй като те са основните бенефициенти. И мисля, че има голямо желание да се работи съвместно. Това се отнася и за комисаря Оли Рен, с когото аз съм работил и в предишната си битност. Е, ние излязохме от рецесията, но а, не. А, не е, смятам, че сме излязли от кризата. По въпрос на господин Ламбер, е, е, паричната политика не е държавна помощ. Трябва да кажем това. Комисията се опитва е, да вкара решения, тук не става въпрос това. Тук има една а, ясна линия. А, условията, а, продължават и съществува въпроси, които са свързани с независимостта на Централната банка и на паричната политика. Това е по въпроса за цената на кризата. Много трудно може да се изчисли и това. Трябва да видим дали тези гаранции ще бъдат използвани, до каква степен ще бъдат използвани и как ще бъдат използвани инжекциите от публични, от държавни капитали, ние се надяваме, че това ще се върне на пазар и ще се види каква ще бъде цената. Твърде е рано сега да се каже каква ще бъде цената на кризата. Ние знаем какви са рисковете, знаем, че са изложени а, знаем на какво са изложени а, публичните а, фондове. Тук става въпрос за много пари, но а, не е ясно още дали ще спечелим или ще загубим. Например, в 90-те години имаше случаи, в които държавата спечели от това че рискува с, с парите на данакоплаците. Споменахте и за Ирландската банка. Проблемът в Ирландия е, че англо-ирландската банка е различна банка. И последния въпрос конвертирането на държавния дълг. Това не е решение а, и мисля, че това е съвсем ясно. Позволете ми да завърша. Аз казах, че това е частично решение. Това прави Европейската централна банка до съмета, до която това е възможно. Тя изкупува държавен дълг от някои държави членки в еврозоната, защото Именно това се изисква от условията. Според информацията, те купуват, например, португалски държавен дълг, ирландски държавен дълг. Но Централната банка ще реши, когато дойде господин Трише, вие трябва да го запитате до каква степен прави той това. Що се отнася до обменните курсове, всъщност днес евротройката имат среща и се надявам, че срещата ще бъде много полезна с господин Барние. Dire que j'entends bien son impatience sur euh, euh, Чувам, че вие сте много нетърпелив, когато става дума за предложението на комисията за избегване на кризи и за превентивни мерки. Както казах, аз е, подхождам принципно към въпроса. Имаме вече едно първо съобщение, което ще дойде през октомври. На 21 октомври ще бъде направено съобщението му в пълната му част и аз мисля, че е, ще може да се проведе диалог с финансовите министри в е, Мадрид и след това ще бъдат направени необходимите законодателни предложения. Вие знаете много добре, както и аз, че това са много комплексни въпроси. Става дума за правата на кредиторите. Ние се опитваме да сближим законодателството, което урежда несъстоятелността Имам предвид националните законодателства на държавите членки. Сега, що се отнася до непокритите къси продажби, дериватите там, тази работа ни отне повече месеци, обаче в крайна сметка ние разработихме съответните законови текстове, така че бяха взети предвид и предложенията на американците е, с цел да бъде облегчена и тяхната работа. Надявам се, че тези инструменти ще могат да бъдат използвани добре. Господин Ламбърс Кулкин посочи, Една от банките не беше подложена на стрес тест, защото беше удържавена, но една от ирландските банки издържа този тест. Искам да посоча, че се извършва определен вид тест за устойчивост на кризи, който не може да се приложи към всички банки и при необходимост е, той трябва да се повтори. И е, ние трябва да вземем предвид и развитието между два последователни теста, извършвайки постоянна оценка, за да осигурим повече прозрачност. Освен това, искам да посоча, че при всяка банка съответствие от националните изисквания ще бъдат взети съответни структуриращи мерки. И точно по това работя аз. Следователно, аз не искам да приключа тази работа бързо, а да използваме всички инструменти, да ги разработим добре, така че инструментариумът да стане по-пълен, защото при вътрешна или външна оценка на риска, тогава е, може да бъдат наложени забрани за определени банкови дейности или пък ако има промени в ръководствата на банките или във връзка с разпределянето на дивиденти, там също трябва да се отчитат правата на кредиторите и също са ни необходими средства от фонда за спасяване на банките или от други фондове. Това е материя, която много подробно се разглежда в съобщението. Господин Бордицио, аз е, искам да посоча още веднъж това, което много сполучливо посочи господин Хуакин Алмуния, именно, че тази тема е обект на сериозно разглеждане от наша страна. Имам предвид е, валутната система, нестабилността на валутата и така нататък. Когато е, Оли Рен и господин Клотин Кер е, бяха заедно с китайския министр-председател. Те изразиха желание за създаване на стабилна банкова система, система, която обективно да отразява ситуацията, в която се намират економиките в света. Това за сега не може да се каже, че съществува. През юли Китай взе първите мерки в тази насока, а Китай желая както в политическо, така и в економическо отношение да поеме важна роля в света и да стане един от световните играчи. За това този диалог трябва да бъде продължен и аз смятам, че мерките трябва да продължат. Благодаря. Преминаваме към следващия кръг от оратори Софи Инфелд. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Миналата година, когато приемахме годишния доклад за конкурентоспособността за 2008 година поискахме от комисията да направи цялостен анализ на въздействието на държавната помощ, която се предоставя. Всеки път е, ни се дава обобщение на взетите решения, но не се казва нищо за резултатите. Знам, че все още е рано да се говори, но ако сме изразходвали толкова много средства, важно е да знаем дали те са похарчени за полезни цели. Все още търся в вашия документ, може би не съм чула в презентацията, списък с взетите решения. Значи, казва се, че са заделени средства за различни проекти, но не знам дали те са оправдали целите. Чак когато видим анализа, можем да решим дали ще продължим да използваме мерките или да ги прекратим. Все още не ми е ясно на каква основа сте взели решението за ограничаване на временните мерки? Може би вие знаете на каква основа, само че ние в парламента също искаме да знаем. Става въпрос за средства, които са довели до увеличаване на държавния дълг и то значително, така че ние трябва да знаем. Силви. И така. След Хосе Мануел и Софи аз е, ще отида още по-далеч и ще кажа, че в изключителна ситуация, както вие казахте, тъй като за първи път а, е, имаме такива норми, изключенията са направо поразителни. Използват се невероятни средства. Как да обясним това на нашите граждани? Това е, може би, въпрос към комисар Бърние, въпрос от философски характер. В а, една криза, от какво имат нужда нашите деца? Да защитим онова, което съществува или да инвестираме в неща, които още не съществуват? Отказаното от вас оставам с впечатлението, че вие се опитвате да се да защитите съществуващите средства, не трябва ли да търсим решения за бъдещето? Разбирам какви са трудностите, опитвате се да накарате европейската економика да изплува в тези трудни времена. Нека да чуем нещо по отношение на качеството, Антане. Благодаря. Госпожо председател, оценявам положително казаното от двамата комисари. Временните оценки са част от ответната реакция по отношение на кризата, за да има окончателно решение, трябва да се чуе и позицията на комисаря по данъците. Определено става въпрос за изключителна ситуация, и тук има различни е, рискове. Един от основните рискове е да се продължат мерките твърде дълго. Друг риск е пък те да се прекратят твърде рано. Моят въпрос е свързан с ефективното сътрудничество между държавите членки по отношение на използването на средствата. Нека да получа информация, ако може. На второ място, е, има ли опортунизъм? Има ли забавяне на преструктурирането. Говорихте за по-строги правила вече. Бихте ли казали малко повече по темата? По отношение на финансирането за малките и средните предприятия и правилата за капиталова адекватност. Ние смятаме, че МСП трябва да се възползват директно от помощта, вместо да се обръщат към финансови институции. Комисар Бърние говори за важните стъпки по отношение на надзора. Колко дълго ще продължава това? Имате ли график за това, кога трябва да проработят надзорните органи? Нека да дам думата на комисар Бърние първо, тъй като повечето въпроси бяха насочени към неговия портфел. След е, това ще дам думата на другия комисар. Им répondra plus précisément à Madame Invelt. Нека да отговоря на Сильви Гулар. Искам да се спра на някои от зададените въпроси. Госпожа Инфолт зададе въпрос. При този начин на работа господин Алмуня отново посочи как трябва да се действа с субсидиите, и какво е направено в близкото минало. Ние работихме съвместно, но сега ще се опитам да изградя с вас една система, която да избегне проблемите, които съществуваха до сега. И тук, естествено, трябва да посоча, че моята роля не се изчерпа с това – когато става дума за овладяване на кризи, за управляване на предприятия и така нататък. Тук трябва да чуем и гласа на гражданите и тяхната визия за економиката, най-вече свързана с растежа и заетостта така че да можем да гарантираме един качествен и екологичен растеж, както през изминалите 15 години. Това бих искал да изградя заедно с вас като система. Парламента играе важна роля при дефинирането на новите правила. Когато става дума за това финансовите пазари да бъдат включени отново в реалната економика – по-скоро това, отколкото обратното ние се опитваме да напасваме реалната економика към краткосрочни финансови интереси, но в случая става дума за дългосрочни инвестиции и съвсем конкретно трябва да бъдат изложени нещата. Това ще бъде стратегията ми през следващите 5 години, а именно финансовите пазари да бъдат поставени там, където им е мястото, в служба на реалната економика, а не обратното и да бъде изградена основата за реалната економика, а именно вътрешния пазар, за който ние всички носим отговорност. И е, трето, вътрешният пазар това, което ще бъде представено като становище след един месец, ще съдържа указания за инвестиции, за растеж, за предприятията, за вътрешния пазар, също така качествени изисквания и е, също е, мерки по отношение на вложителите, на е, ползвателите на обществени услуги и така нататък. Това е всъщност втората част от а, а, моите задачи, които аз ще изпълня заедно с Хоакин и останалите колеги. В а, тази визия за економиката трябва да има място за нов вид растеж, ако ми позволите, ще припомня, че тези нови правила за надзор нямат за цел да дадат всички необходими мерки до края на пролета на отговорните фактори. Времето преминава бързо и е, много често нещата се забравят, защото паметта е кратковременна и тук е, трябва да използваме времето в наша полза. Господин Санчес, мога да ви уверя, че целият ми екип работи по това трите органа, е, които са необходими да бъдат създадени до 1 януари. Необходими са ни няколко седмици, които да е, използваме, за да обсъдим е, това с е, директорите, защото, както знаете, има съвет за избягване на системния риск. Е, който ще създаде списък е, с лица, които биха могли да бъдат назначени на тези ръководни длъжности. Е, те трябва да бъдат независими лица, а също така да отговарят и критериите за компетентност и се надявам, че ние е, ще можем да свършим всичко това своевременно. Готов ли сте? Благодаря отговор на госпожа от въздействието на държавната помощ. До известна степен все още е твърде рано. За да установим правилното равновесие между мерките, които сме предприели, трябва да кажем, че е твърде рано. Може да имаме заключение от временен характер относно финансовата страна на мерките като цяло. Избегнахме тотален финансов колапс, преструктурирахме някои институции в много трудно положение, открихме какво ни липсва в нормативната рамка – Мишел говори за това, вие сътрудничихте, има предприяти мерки, има неща, които ще се предприемат. Те са в пътната карта за следващата година. Да се измъкнеш от блатото на системния риск си е сериозно постижение. В финансовия сектор постигнахме много важни неща с инструментите, с които разполагахме. Само, че нормите за държавната помощ нямаха нищо общо. Затова създадохме рамката за изключителни ситуации, като стъпихме на тези изключителни правни основания. Съответно, успяхме да избегнем рисковете, за които вече говорих. Сега все още се опитаме да се преборим с някои много големи проблеми. Споменах, освен Ирландия, Ландес Банкен. Колко години Ландес Банкен бяха обичайния за подозрян пред комисаря по конкурентоспособността. Сега вече говорим за реални проблеми на тази банка и се опитваме чрез нашите инструменти да се справим с тези проблеми. Същото време взехме отделни решения за отделни участници. Фортис, например. По време на кризата с Фортис, Разбрахме, че единственото решение е да има фрагментация в сърцевината на вътрешния пазар. В самото сърце. Сега наблюдаваме как се изпълнява онова, което се взе като решение. Понякога е лесно да се наблюдава, защото понякога на централно ниво съответните административни органи се съобразяват с взетите решения. В други случаи, знаете по-добре от мен, че това не е лесно. Но ние оказваме натиск и се опитваме да стигнем до е, положителен е, изход спрямо това, което беше взето като решение. По отношение на окончателния анализ, Имаме 6 глави, естествено. Временният анализ казва, че до 31 декември 2010 година трябва да се премахнат тези 500 хиляди на компания. Това повече не е необходимо, не е добро като мярка и ще постави бариери пред развитието. В началото, в най-трудните моменти от кризата, може би трябваше да има такава помощ, но вече няма нужда от нея. В други случаи, по отношение на субсидираните гаранции и заеми, разликата между обичайните, нормалните пазарни условия и е, финансовата помощ е, не беше толкова голяма дадохме е, възможност на държавите членки да действат. В някои случаи те дадоха тази помощ на големи предприятия, които така или иначе имат по-лесен достъп до кредит. В повечето случаи обаче те дадоха помощта на малките и средните предприятия и тези малки и средни предприятия ще имат нужда от тази помощ поне до средата на следващата година или на последващата, защото все още се срещат затруднения при получаването на кредити. Така или иначе, успяхме да избегнем подкрепата само за един конкретен сектор. Имаше подобни опити, изкушения това да стане. Успяхме да избегнем подобно. На практика, мисля, че успяхме да установим равновесие. Ще изчакаме заключенията, в които ще има цифри, но и не само цифри. Ще публикуваме индекса на държавната помощ с различните показатели, но няма да можем след няколко седмици да ви дадем окончателната оценка, защото това е твърде рано. Госпожа Готар. Наистина трябва да се запази това, което е необходимо, защото в е, кризата трябва да запазим това, което е останало стабилно, но сега ще трябва да сменим малко курса, да отстраним разликите по отношение на достъпа до кредити. Фирмите имат трудности, ще продължат да имат трудности, затова трябва да им окажем подкрепа, като им предложим една система, която първоначално няма да бъде еднаква за всички, но сега не е време да кажем, че трябва да предлагаме закрила за всичко. През 2011 година, съгласно сега съществуващите изчисления, ще стане така, че 2011 година ще стане година на реформите. Повечето държави членки ще бъдат подложени на строги бюджетни условия и това ще бъде година, която ще ни позволи крачка по крачка да излезем от кризата. Но все още не можем да кажем, че кризата е отминала изцяло. И след това, във връзка с откритите въпроси, както при политическите въпроси, така и при текущите реформи, всичко, което се случи с временните разпоредби, беше, че нормалните правила за държавните субсидии е, за екология и за други мерки е, бяха достатъчни, но това не беше всичко. Повечето държави членки предпочетоха да следват е, зелена политика, и а, да не използват а, специалната система. Имаше само четири страни, които я използваха. Имам предвид, които използваха тази а, линия. И накрая господин Санчес Поседо. А, тук вече при вашия въпрос трябва да търсим сърцевината на всичко. Става дума за а, нещо, което не е политическо решение. Аз мога да ви кажа, че още преди лятото, когато в Генералната дирекция дискутирахме по това какво ще правим през 2011 година с временните разпоредби. Повечето от нас е, показаха боен дух и оптимизъм и казаха, че ще можем да се върнем към нормалната ситуация. А след това, което се случи през лятото, е, тази несъстоятелност в Ирландия, е, финансовите пазари станаха отново по-предпазливи. И мога да посоча, че изгледите в Европейския съюз не са вече така оптимистични, както данните от Германия за второто тримесечие 2010 година. Ще видим как изглеждат нещата тези дни на заседанието на МВФ. Там също ще се обсъди това, което ще се прави през следващата година. Аз мисля, че след ясната почивка ние вече като че ли станахме по-умарени оптимисти от преди. Държавите членки като цяло си сътрудничаха помежду си. Това е добре. А цифровите данни, които ви предложих, съжалявам, че те са толкова много. Те доказват, че много програми бяха приети, обаче е, имаше много предпазливост при тяхното изпълнение. Само 20% от е, това, което предлагаха е, програмите в рамките на временните разпоредби, беше използвано. Аз мога да посоча тук два проблема, които е, ще изчезнат на 31 декември, както се надявам. Става дума за проблема, за уместното тълкуване на временните разпоредби, това, което се отнася за Европол, комбинация с кредитна субсидия. От 2011 година това ще изчезне и в началото, поне с една страна, а, а и в някои други страни може би е имало натиск да се използват тези времени разпоредби за определен сектор и сега това да се свърже с укрепване на индустрията в съответните държави. Ние знаем много добре, че е, могат да се използват държавните субсидии по по-добри начин. Е, аз съм на вашето мнение, що се отнася до малките и средни предприятия и рисковия капитал и също по отношение на другите помощи от временната уредба, от временните програми. Господин комисарът е не е привърженик на държавни субсидии. Аз не съм също привърженик нито сега, нито ще бъда в бъдеще. 2011 година ще бъде година на корекции и то по отношение на публичните средства. През последните две години то беше в голям мащаб, но това не трябва да продължава. И за това през 2011 ще бъдат внесени корекции в тази насока, за да си възстановим от тази криза, ни е необходима не само държавна политика на консолидация на бюджета, необходим ни е и растеж. И това зависи не само от държавните субсидии, но и от реформите. Затова програма 2020 трябва да бъде осъществена възможно най-бързо. Благодаря. Имаме още четирима оратори, но времето е доста малко, затова ви моля да сте максимално кратки. Дърк Хепинг, Рамон Тремес, Волф Клинц и госпожа Симон. Епинг. Благодаря, госпожо председател. Насоките на комисията за справяне с кризата казва, че трябва да се избегне изкривяването на конкуренцията. Ако приложите обаче тези насоки, ще видите, че има различен подход при различните случаи. За ING беше едно, за КБС, например, не. Защо има такива разлики при прилагането? Насоките дадоха на комисията огромни правомощия, много по-големи от обичайното, но комисията си мисля, че използва политиката по конкурентност, за да вземе за заложник един цял сектор. Господин Алмуни отговаря и за индустриалната политика. Ефекта на всичко това е, че вместо да се избегне изкривяването на конкуренцията, е, то се увеличава. Затова, господин комисар, обяснете още веднъж защо подобни случаи получиха различно третиране и къде е вашата прозрачност. Накрая искам да кажа нещо относно временната рамка. Казахте, че тя ще бъде прекратена колко временно обаче е временно? Защото преди две седмици тук беше председателя на ЕЦБ Треше и той каза, че в предното три месечи има сериозно подобрение. Кредитите отново се дават. Ако държавната помощ, господин комисар, не се премахне максимално бързо, държавите членки ще вложат свърх голям капитал в някои компании и това също ще доведе до изкривяване на конкуренцията. Благодаря. Una pregunta para los dos comisarios. Благодаря. Е, имам въпрос към двамата комисари. Аз не се тревожа толкова за риск от това, че Европа ще се развива на две скорости. Някои държави се възстановяват по-добре, включително и техните кредити. Комисаря ни каза, че е, са ни необходими здрави банки, ако искаме да възстановим растежи. Също така са ни нужни е, е, платежоспособни фирми. Могаше ли комисията да гледа, да, да наблюдава по-добре реформите, които се правят в някои държави за членки? Испания е един пример в това отношение, ако се разгледа там пазара на труда има съмнение, че сегашната реформа а, няма да създаде много а, работни места. Уважаеми дами и господа, това е глобална криза и затова президента Саркози каза, че Г-20 трябва да намери глобален отговор на глобалната криза. Какво ще направим след кризата? Днес, две години след фалита на Лемон Брадърс, аз трябва да кажа, че съм много отчаян, много разочарован от това, което беше направено в глобален мащаб. Тогава беше дадено обещание, че всеки продукт, всеки пазарен участник, всеки регион ще бъдат регулирани по еднакви принципи. Днес трябва да установим, че в в САЩ и в европейските страни има големи разлики по отношение на регулацията. И има много повече разлики, отколкото близки моменти, близки точки. Базъл, капитализация на банките, трябва тя да бъде подобрена. Тук установяваме, че американците трябва да се съгласят да участват. И не очакваме от тях да застанат начало, но просто да участват. А, а какво бихте казали, ако швейцарците тръгнат, е, направят още една крачка напред, да кажат, че не са съгласни с базал 3 и е необходимо нещо друго. И последно, всяка мярка, която вие предлагате сама по себе си е смислена. Обаче не мислете, че когато разгледаме тези мерки в цялост, е, няма да се получи голямо натоварване върху сектора и може би а, ние ще трябва а, да си помислим добре дали няма да са ни необходими други мерки. Благодаря. Въпрос към господин Барние. Става дума за това, че вие казахте за нещо за защита на вложителите е, на инвеститорите от една страна и за превенцията. Що се отнася до е, превенцията, една банка не може веднага да изпадне в несъстоятелност. Е, все пак има някакви превенционни мерки, а в законодателната процедура въпросът ми е къде вие свързвате тези две, е, два принципа, тези две мерки. Е, какви са предимствата за е, допълнителните решения на проблема? Как се прави това балансиране в посока инвеститори, а заедно с това паралелно съществуващи системи на държавите членки, при които се прилага превенция преди колапса? т.е. да им се налагат условия, които те трябва да спазват по отношение на други банки е, и това в рамките на превенцията. Като че ли тези два аспекта аз не мога да ги свържа добре, бихте ли ги разяснили? Um, аз сега ще дам думата на комисаря Алмуния. Този път, моля ви се, не говорете толкова дълго, защото а, не повече от 5 минути, добре, по-малко от 5 минути даже, на господин Епинг. Защо решенията за ING или за Кредит банк или за Lloyds или за която искате друга банка, която е получила индивидуална помощ не е съща? Ами отговорът е просен. Ситуацията не беше идентична. Финансовите пазари на национално равнище съществуват за добро или за лошо. На мен по-ми се щеше да има по-малко разлики в финансовите пазари, но те не са различни. Холандския финансов пазар на, на банково в банковия сектор е различен от германския, френския е различен от британския, така че решенията са различни, но решенията са прозрачни, с изключение на елементите на решенията, които по очевидни причини не могат да бъдат оповестени, тъй като то ще изкреви а, конкуренцията, но а, ние а, е, третираме ние се отнасяме справедливо е, и равнопоставено към всички банки, като проследяваме какво а, а, е, става. Аз не отговарям за промишлената политика, това е колегата Антонио Таяни, но ние общо заето трябва да отчитаме какво представлява съвременната индустриална политика. Тя не е отраслова, тук не говорим за печеливши е, сектори, трябва да предоставяме е, инструменти, е, хоризонтални инструменти и тези инструменти помагат е, за тази цел. Това много добре е дефинирано в доклада на Марио Монти за вътрешния пазар. Тези инструменти трябва да имат е, силен вътрешен пазар в 21 век. Временно означава наистина временно. Временната мярка, така както ни беше позната, няма да съществува след 1 януари следващата година, но някои елементи ще продължат да съществуват за съответните адаптации, които според нас са необходими и а, малките и средните предприятия ще могат да се възползват от това. Аз знам до, значението на думата времени, не бих искал да вярвам, че след един месец условията за 2011 година ще променят до степен да накарат комисията да премахне временната рамка. За съжаление обаче това желание може би няма да се сбъдне и може би вероятно ще има някои изключения, но те няма да бъдат толкова големи, както в 2009 и 2010 година. Господин Тремоса, надзора на реформата в държавите членки от комисията е процес, който ще бъде много по-строг в резултат на пакета мерки, който приехме миналата седмица, по-точно на 29 септември. Ако съветът одобри тези предложения, аз се надявам, че това ще стане, ще имаме гаранциите, които никой не искаше да ни даде преди това за бюджетен контрол и координация и координиране. Естествено, ще планираме какво ще се случи в Европа 2020 година. И също така, но искаме да ви кажем, че е, някои от мерките няма да бъдат е, същите. Сега, господин Барние, сега. А, ние абсолютно следва да намалим рисковете и да избегнем регламентиране на две скорости или е, надзор на бюджета на две скорости, както говореше Хоакин. Е, всяка държава членка с съответните средства и със съответните органи следва да извършва а, своя надзор. Следва обаче да имаме рамка, една възможност за обединяване на националния опит. Надзорните органи а, трябва да следят да не се вземат конфли... решения, които могат да влязат в конфликт в един единен пазар, следва да сме сигурни, че всички вървим в една и съща посока в нашето економическо развитие. Всички ние Искаме по-добър единен пазар с повече роля за малките и средни предприятия и за потребителите като економически фактори. Това са целите, в които вие вярвате и в които аз вярвам. Аз имах удоволствието и а, привилегията да а, ръководя политиката по сближението и това е нещо, което Жак Делор а, поставяше на много високо място като приоритет при създаването на, на европейския пазар. Господин Клинц говореше за това какво става от двете страни на Атлантическия океан, но ние също трябва да отчитаме какво става и в Китай и в Индия, тогава когато държавите членки са се присъединили към економически ангажименти поети от Г-20. Да, ситуацията в Европа е важна, но ние трябва да гледаме и Г-20. Аз не съм толкова песимистично настроен като вас, господин Клинц. Не е нужно да бъдем наивни, но същевременно не е и нужно да бъдем твърде свръхкритични по отношение на американците и винаги да им търсим косури. Те имат едно рамково законодателство. А, ние имаме отделни закони. А, ние имаме отделни директиви и регламенти. Вие чухте за тях на 2 юни. Ние просто работим с различни методи. Ние имаме отделни законодателни актове. И банковия сектор също се различава но ние преследваме ни същи цели и, и поддържаме много редовни контакти. Аз съм работил в много а, тясно сътрудничество с американските колеги по дериватите. С господин Гайднер стигнахме до съгласие, че до средата в а, на следващата година те ще въведат Бавел, Базел 2. Аз а, скоро ще ходя в Штатите, за да проверя наистина а, дали това е така. Господин Клинц, вие сте а, е, необхо... Вие сте прав, е, че е необходимо да се осигури прилагането на Базел 3. А, е, а, важно е американците заедно с нас да прилагат решенията, по които те са се ангажирали да работят заедно с нас. Същото се отнася и за счетоводните стандарти – но ако разгледате откъде сме тръгнали, господин Клинт, ще видите, че има един огромен напредък, защото имаме сега економическо управление, което не сме имали предвид. И аз много се радвам, че Г20 започна да взема съвместни решения няма един единствен модел за защита на инвеститорите и, влучи, и вложителите. През юли аз направих предложения за защита на а, инвеститорите и на вложителите в спестовни влогове. Трябва да имаме механизми, които се съчетават много добре с националните системи. Например, в Австрия се обединява риск по конкретен начин – но същевременно всички външни и вътрешни регулаторни мерки, мерки за управление на кризи, пруденциални мерки и така нататък следва да могат да се съчетават, за да може да се защитят е, интересите на инвеститорите. Благодаря ви много, благодаря господа комисари, благодаря за интересните въпроси. Сега ще минем към втората част на това изслушване с съвсем кратка почивка, 2-3 минути, докато дойдат е, тук ораторите на трибуната, докато се сменят техни, картите с техните имена и докато ние кажем довиждане на комисарите. Благодаря. Okay, we're ready to resume. Готови сме да подновим работа. Сега преминаваме към гледната точка на онези, които са реални участници на пазара. Ще имаме кратки презентации от 4 гости. Пореда, по който са споменати в дневния ред, няма да вървим отляво надясно господин Реновалес, заместник генерален секретар на борда на директорите и главен юрист консулт на групата Сантандер. Добре дошли. Може да започнете. Моля ви да се вместите в 5 минути и да не бъдете като комисара Омоня. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на комисията, първо искам да благодаря за това, че ми давате възможност да говоря пред вашата комисия от името на Банко Сантандер и да говоря по темата, която обсъждаме в момента. Ние следим отблизо реформите на комисията и сме благодарни на комисията за това, че ни покани да участваме. Нека да се представя. Аз се казвам Хайме Перес Реновалес. Както каза председателката, аз съм главен юрист консулт на Банко Сантандер. Нека да представя накратко банката, която представлявам. Тя основно работи с търговско банкиране и банкиране на дребно. Имаме значително присъствие на 9 основни пазара в Европейския съюз, включително Испания, Великобритания, Португалия и Германия и извън Европейския съюз в САЩ, Латинска Америка, най-вече Бразилия. Сантандер се оказа доста устойчива банка по време на финансовата криза, за това ние сме една от малкото основни европейски финансови институции, които не са поискали пряка държавна помощ. Това беше демонстрирано в рамките на стрес тестовете, които бяха извършени от европейските надзорни органи. Всъщност, нашата стабилна основа по отношение на платежоспособността на групата и счетоводните баланси не даде възможност да се разраснем по време на този период. Сега придобихме някои нови клонове на банки, като Алианс и Лестър и част от Братфорд и Бингли, както и Royal Bank в Скотланд в Великобритания, СБ е в Германия и съвсем наскоро успяхме да придобием около 70% от банк заходни ВБК в Полша. Получихме тези дялове от Allied Irish Bank. Чрез получаването на тези активи от банки, които иначе щяха да имат нужда от държавна помощ, ние играем нашата роля за насърчаването на финансовата стабилност и в същото време насърчаваме и европейската интеграция. Нека да говоря сега по днешната тема. Три основни коментара ще направя във връзка с временните правила за държавната помощ, които бяха приети като ответна реакция на кризата. На първо място трябва да признаем, че кризата наистина беше нещо изключително и изискваше, както каза и комисара Муня, изключителни мерки, чиято цел беше да се гарантира стабилност в финансовата система и да се възстанови доверието. Комисията изигра своята роля в този процес, като внесе временни процедури и успя да се справи с цяла лавина от искания за държавна помощ. Комисията предприе един строг подход, което приветстваме, включително и налагането на планове за реструктуриране и гаранции относно дейностите на институциите, които получават държавна помощ. Научихме редица уроци, но има още полуки, които можем да извлечем. По време на кризата станахме свидетели на следното. В повечето случаи разходите за възстановяване на инжектирания капитал бяха под пазарните цени. И нямаше примери, в които не е имало срок за възстановяването на разходите. Нямаше примери за действие без да се налагат условия и без да има прозрачност. Само в някои случаи имаше известни ограничения в тази посока. Възоснова на нашия опит ние смятаме, че държавната помощ трябва да се дава само възоснова на следните условия. Трябва да се дава на финансови институции, които са ефективни и жизнеспособни. На второ място оценката на инструментите, които се използват за инжектиране на публичен капитал, трябва да се основава на пазарната цена. Освен това, помощта трябва да е временна и да включва стимули за институцията да върне парите на държавата. Освен това, помощта трябва да е прозрачна и да отговаря на някои условия. Моя втори аргумент е свързан с признаването на държавната помощ. постигането на стабилност на финансовата система включва както възстановяването на всичката държавна помощ, която е получена, така и връщането на институциите в частни ръце, чрез реструктуриране, където това е приложимо. Ясно е, че колкото по-дълго се прилагат мерките за държавна помощ, толкова по-голям е потенциала за изкривяване на конкуренцията. Банките, които получават държавна помощ, не само получиха капиталови инжекции, но освен това заемат средства на по-ниска цена като резултат от експлицитни или имплицитни правителствени гаранции. Затова смятаме, че се стадава <laughs> неравнопоставеност. Ставаме свидетели на подобен процес от декември 2008 година. Две години по-късно продължаваме с тази практика, затова приветстваме новите стандарти на комисията относно гаранциите и таксите, които бяха приети и одобрени от съвета Екофин. Третия и последен аргумент е свързан с бъдещето. Ние смятаме, че е изключително важно да се приложат реформи, които да укрепят основите на финансовата система и да намалят вероятността от повтаряне на финансовата криза. Реформите трябва да гарантират, че няма да има бъдеща криза и съответно няма да има нужда от държавна помощ. Има пет основни области, в които трябва да има реформа. На първо място по отношение на капитала имаме нужда от по-добри съотношения между качество и капитал, като трябва да има хомогенност при изчисленията на капитала. Фундаменталният принцип трябва да бъде, че капиталовите изисквания са свързани с рисковете, така че фирмите, които е, участват в е, по-рискови дейности, трябва да имат е, по-голям капитал. Ликвидност, същия принцип трябва да се прилага и тук. Трябва да продължим да се придвижваме към по-голяма ликвидност с много по-малко разчитане на цялостно финансиране. На трето място корпоративно управление. Финансовите институции трябва да имат а, управленски структури, които пресрочихте времето, всъщност, казва председателката. Две минути повече вече говорихте. Мисля, че така може да приключите. Извинявам се, че прекъсвам оратора, но ако всеки си пресрочи времето, няма да има време за въпроси и за отговори. Ред е на господин Ян Вилем Винг от а, Общия съвет на ING. Благодаря, госпожо председател. Е, АНЧ беше любезно поканен да участва тук и това е много важна инициатива на, комис... на вашата комисия. Ние е, с удоволствие ще е, приемем. Ние получихме държавна помощ и Европейската комисия поиска от Анджи да намали балансовия си отчет с 45% 665 милиарда евро. Комисията също така наложи различни условия, които които ограничават работата на Анджи в продължение на 3 години. Вие знаете, че ние обжалвахме в съда в Люксембург някои от решенията на комисията. Това, този съдебен иск, може би ще ме ограничи да не се впускам в, в подробности. Но трябва да кажа, че финансовата криза беше един безпредседентен факт, който изисква извънредни мерки. Трябва да се отчете отчете а, е, приноса на комисията за незабавния им отговор, незабавната им реакция. На държавите членки беше дадена възможност да предостави помощ на банките, за да се запази стабилността на финансовия сектор, като същевременно се защити вътрешния пазар. За съжаление обаче, в момента на кризата нямаше възможност за предоставяне на държавна помощ на европейски мащаб и всяка държава следваше да се справя сама с последиците от кризата, което доведе до различни подходи на национално равнище. В контекста на днешното изслушване искам да, да кажа нещо по три теми. Първата тема се отнася за въпроса за това дали структурните и поведенческите мерки, които бяха наложени, наистина ще доведат до очакваните ползи и как може да се измерва равнопоставеността и как може да се запазва тя. Въпросът, според мен, трябва да се разследва повече дали тези ангажименти а, са от полза на вътрешния пазар, дали са а, от интерес на потребителите, а, дали се а, ограничава неправомерно конкурентността и дали това наистина е от интерес на а, потребителите и на економиката. Освен това, трябва да се гарантира да се постигне обективно или равнопоставено поле за действие. Например, подкрепата за ликвидността на банките от ЕЦБ не е включена в оценката на съвместимостта, докато гаранциите са включени. Също така, националните схеми за подкрепа не се прилагат в духа на единия пазар. И ние смятаме, че равнопоставеност може да се гарантира само ако всички а, помощи, преки и непреки от правителството, биват включени в тази оценка. Освен това е изключително важно в контекста на държавната помощ а, правилата за счетоводната дейност да се прилагат еднакво в цяла Европа, защото в противен случай това ще доведе до, до допълнително изкривяване на конкуренцията. Важно е целта за равнопоставеността да не се прилага само на европейско равнище, а в целия глобален контекст, в който се а, конкурират банките, защото банките трябва да се конкурират с институциите в други държави, включително в Штатите и в Китай. И също така бяха наложени ограничения за преструктурирането на банките на Европа, докато в, в извън Европа, в Штатите банките получиха значителна подкрепа от държавата и не, нямат това бреме. Европейската политика по отношение на конкуренцията не е от интерес на Европа, от интерес на свободната економика. И това ме води до втората ми тема необходимостта да се оценява и да се подобри рамката с оценяването на държавната помощ, да се получи по-прозрачно и предвидимо излизане от кризата. В сегашната рамка в комисията Комисията има широки дискреционни правомощия и а, тя а, е ограничена само от съда. Някой от а, насоките следва да водят до подобряване на оценката. Ние смятаме, че през последните две години а, това, което е направено, следва да бъде анализирано и а, подобрено. Всякакво по-нататъчно подобрение на а, рамката би следвало да продължи, за да се постигне равнопоставеност в единния пазар. И това ме води до третата ми тема. Въпросът е дали да се удължи временната рамка. А, имайки предвид, че възстановяването едва е започнало, че е много крехко и че се различава в различните държави, ние смятаме, че е от интерес да се удължи за известно време тази а, рамка и изведените полуки могат да ни помогнат да подобрим тази рамка защото това ще подобри общата финансова стабилност на цялата си, система. Позволете ми, госпожо председател, да заключа, като кажа, че е важно да се проведе консултация за преразглеждането на финансовата рамка, защото това ще даде възможност на европейските институции да отчетат интересите. Да. Благодаря. Очевидно целта от 5 а, минути е сложна за постигане. Да видим сега дали ще постигнем подобрение с речта на господин Авирам Леви, който е ръководител на отдела за финансов анализ в Банка Витали. Благодаря, благодаря за поканата. Преди да започна няколко отказа от отговорност, ако мога така да се изразя. Моя опит е свързан с участието ми през последните две години в един съвместен проект между Банко Италия, институцията, която работя и една друга институция. Аз, освен участието си в този проект, извърших и научна дейност по отношение на гаранциите за банковите облигации. Освен това искам да кажа, че това е мое собствено мнение, а не става въпрос за мнение на моята банка. Ще имам три основни теми в своята презентация. На първо място няколко думи по отношение на размера и ефективността на мерките за спасяване на банките. След това ще кажа няколко думи относно изкривяването възоснова на гаранциите за облигациите на трето място, трябва ли гаранциите да се прехвърлят през 2011 година? На първо място по отношение на размера и ефективността на мерките по спасяването. Банка Диталия и Bank for International Settlements в съвместния си проект направих оценка на мерките. Когато се направиха изявленията за такава финансова помощ, това стана през 2008 година, стана ясно, че те са насочени към намаляване на риска от дефолт и към избягване на най-лошия сценарий. Мерките бяха свързани с пазарно финансиране на банките. Говоря тук за финансиране както по отношение на капитала, така и по отношение на облигациите, така че в тази връзка имаше ефективност. По отношение на гаранциите през последните две години и половина и тяхната ефективност, през 2009 година имаше сравнително гарантирано и високо емитиране на облигации. Тази година имаше увеличаване, тази година през юни и през септември, но става въпрос за една институция в една страна. На второ място по отношение на изкривяването, свързано с гаранциите за облигациите, на първо място гаранциите свързани с банковите облигации показват, че тук става въпрос не за кредитоспособността на банките, а за кредитоспособността на съответното правителство. Това е свързано с отрицателни последици. Някои по-слаби банки с, с стабилен държавен гарант зад себе си имаха възможност да вземат средства по-ефтино, отколкото стабилни банки с а, слаб а, държавен гарант зад гърба си. Друго изкривяване се дължеше на факта, че големите банки взеха лъвския пай от гаранциите, Имаше съответно висока концентрация в много страни по отношение на тези гаранции. Освен това, от средата на 2009 година, когато се стабилизирах пазарните условия, кредитното качество на тези, които използват а, тези гаранции, доста намаля. Тоест, кредитния рейтинг през втория период е много по-нисък от кредитния рейтинг на банките през първия период. В обобщение на темата за изкривяванията. Изкривяванията имат сериозно въздействие върху конкурентоспособността. Има погрешно разпределение на ресурсите и това ще доведе до дългосрочни последици за продуктивността на банковия сектор. И накрая, последната част от моята презентация, трябва ли да прехвърлим гаранциите и към 2011 година. Общо взето отговора е да, макар че използването на гаранции вече не е в такава голяма степен, както в началото на 2009 година. Аз мятам, че е добре да има прехвърляне на тези гаранции за следващата година. Защо? Първо, защото има големи нужди от а, рефинансиране на облигациите и те се планират такова рефинансиране се планира в момента в контекста, който се е характеризира от увеличен на суверенен риск и нестабилни пазарни условия. На второ място, както вече казах, Имаше известно намаление на изкривяването в пазарите, благодарение на това, което стана през месец юли, именно, че Европейския съюз затегна условията за достъпа до гаранции. Благодаря ви. Благодаря. Сега преминаваме към господин Род Картън, който е управляващ партньор на лондонската група по въпросите на антитръста, конкуренцията и търговията в фирма Freshfields, Брукхаус и Дерингер. Благодаря ви, госпожо председател, най-сърдечно за това, че ме поканихте да участвам в вашата работа. Аз съм партньор в Freshfields, Брукхаус, Дерингер. Ние сме международна правна фирма. Аз съм партньор. Ние имаме аз работим с 18 банки в 6 държави членки е, по въпросите на мерки, спасителни мерки и е, преструктуриращи мерки. Ние ще е, разгледаме нашите идеи. А, ние тук не говорим за ние като кралица Виктория, по-скоро това е синтеза на моите виждания и на вижданията на нашите партньори. Тук не става въпрос да се е, насърчават е, търговските интереси на наши е, клиенти. Първото е свързано с първоначалната спасителна фаза в финансовата криза. Ние допълваме и благодарим на комисията за спасителната успешната и работи с гъвкавостта на нейните е, процедури. В Второто а, а, нещо, с което ще се занимаем, е с усилията на комисията да по време на фазата на преструктурирането и тук ще коментираме подхода на комисията по отношение на гъвкавостта. Също така а, ще е, изразим някои основни постулати на общата политика за е, временната рамка. Както е, отбеляза комисария Алмуния, всяка държава членка е различна и всяка банка е различна. Ние предлагаме обаче, че когато се използва гъвкавостта за задаването на условия, за одобряването на плана за преструктуриране във всеки отделен случай, комисията следва да внимава много нейното решение да отговаря на предишни решения на комисията и да отговаря на принципите на временната рамка, макар че във всяка държава е, и във всяка банка условията са различни. По въпроса за гъвкавостта и е, е, правомощията също така е свързано с, с е, третирането на крайните срокове наложени от комисията. Тук знаем, че на пазара през следващите години ще излязат е, много активи в резултат на реприватизациите. Може би опашките е, за тези активи няма да бъдат е, много дълги и джобовете, които ще ги финансират, няма да бъдат много дълбоки, но все пак трябва да се отчетат е, крайните срокове, защото това може да доведе до а, вреден ефект за денакоплаците. Така че ние предлагаме а, тогава, когато държавите членки да могат да, а, могат да покажат една добра кауза комисията да може да удължи крайните срокове. Комисията след, не би следвало да бъде изложена а, да на а, натиск и да бъде наложено да й бъде наложено да затвори вратата по член 107 алинея 3. Също така комисията следва да а, а, има едно равнопоставено отношение по въпроса за аналитичната задача, защото държавния план предпоставя отчитането на всички тези показатели. Но дори от всички, които смятат, че тези предизвикателства а, принуждават комисията по-скоро да използва изкуство, а не наука, ние бихме искали тя да работи а, прозрачно и да бъде съвсем ясно как са решени а, а, въпросите. През последните 6 секунди а, искам да благодаря на а, си, госпожа Инфелд, госпожа Голар в, за а, а, тяхната работа във връзка с ОС успеха на решението, като успех означава балансирано решение и свеждане до минимум на изкривяването на конкурентоспособността и намаляването на а, отрицателните въздействия. Благодаря. И сега преминаваме към дебата. от. и въпроси. Комисията поиска думата, но тъй като но тъй като комисарите имаха много време, не знам дали ще им дам думата. сега Хосе Мануел и Антолин, може би да започнем с въпросите, но ако обичате, е, кажете на кого задавате въпроса. Да, благодаря. Имам въпрос за господин Калтън и не пряко за господин Леви. Вие правилно посочихте, че е необходимо да има и гъвкавост, и е, правомощия при, когато, е, при оценяването на пакетите за решаването на кризата. От друга страна, това може да е, доведе до неравенства поради въздействието, което това може да има върху равнопоставеността. И да мен ще ми бъде интересно също така да чуя какво ще отчитате тогава, когато оценявате равнопоставеността? Когато слушах господин Перес Ренофалес, той говореше само за държавната помощ и изискванията за възстановяване на средствата. Не следва ли да се предприеме по-голяма преоценка, която да отчете и плановете за преструктуриране и глобалното въздействие на кризата върху тези банки, особено тези банки, които оперират в международен план и също така да се оцени и позицията на тази банка и кога следва да се оценява а, равнопоставеността. Благодаря. Може би да минем в този порядък, може би господин Калтън. Благодаря ви за въпроса. По това, което вие казвате за по-широко оценяване на изкривяванията на конкурентоспособността в тези случаи, в които сме е, били ангажирани. Ние виждаме комисията е, да прави опит на въз... да се оцени въздействието на мерките за реструктуриране, не само за съответните мерки, но и за равнопоставеността в конкуренцията. Това е задължение на комисията и говорейки от личния си опит, заради което предполагам, че съм тук, виждам, че комисията е направила усилие да направи това. Същевременно не, не подценявам това, което беше направено и е много трудно да се предвидят как, резултатите от това, което е направено а, за банки. По въпроса за създаването на шампиони на евроблока в борбата срещу неевропейските банки. Може би комисията би следвало да отговори а, е, във връзка с а, е, отчитането на тези въпроси, във връзка с а, е, доброто функциониране на единия пазар и във връзка с а, проблемите. В а, а, своето встъпление казах, че равнопоставеността е много важно нещо и аз потвърждавам това. Първо, чух господин Алмуния, който каза в своята а, презентация, че той иска да се премахне двупроцентовия прак, като по този начин а, се е, стесни рамката. Мисля, че е добре да се премахне този доста про, е, произволен прак. Но ако този прак е, е премахнат, той следва да бъде премахнат не само за нови молби за държавна помощ, но а, следва да бъде премахнати и за онези економически субекти, които са получили държавна помощ през 2000 2009 и 2009 година. И ако се промени на 1,9, отново смятам, че мярката следва да се прилага за всички банки равнопоставено. Имаше обсъждане за подкрепата за ликвидността на ЕЦБ. Равнопоставеността отчита не е, отчита и подкрепата за ликвидност. Това е много важно. Ако видите проблемите на банките, е, те се дължат е, или на капиталовите проблеми, или на ликвидност. Защо не разбирам се, отчитат само а, капиталовите проблеми, на проблемите с ликвидността. В, от ЕЦБ може да се вземат заеми с 1% и знат, а могат да се дават заеми с 4%. И има един марш от 3%, който не изисква никакво усилие аз мога да разбера от гледна точка на ЕЦБ, че имат свои собствени отговорности, но концептуално за мен е трудно да разбера защо това не се отчита. И накрая знам, че е много трудно да се конвертират европейски и щатски стандарти, но това като виждаме през последните три години и две години една компания от АМЧ не може да се възползва от американската програма, докато банките в Штатите могат да работят в Европа без ограничения и фактически те се конкурират с европейските банки, не само с АНГ, а, а се конкурират като банки, получили държавна помощ. И това е несъответствие развитието в подхода. Благодаря. Да, съгласен съм с въпроса, който беше зададен равнопоставеността е нещо много важно. Що се отнася до гаранциите, както казах преди, беше направена а, важна стъпка във вярната посока. Мина, е, през юли Цената на гаранциите обаче се увеличи. На второ място ще има една оценка на жизнеспособността. Това ще доведе до намаляване на изкривяванията в сферата на гаранциите. Благодаря господин Перес Реновалес. Това, което аз искам да кажа когато говорим за равнопоставеността, че е важно да се каже, че ние не говорим само за обще за държавна помощ тогава, когато искате да вземете мерки, трябва да се отчетат възможностите за управление на риска. Също така във връзка с, разпределянето на приходите сред акционерите. Важно е да създадем една стратегия за излизане от а, кризата. А, важното е да не се подкопае доверието в финансовата а, система като цяло, защото липсата на пазар, липсата на доверие в банковия сектор е изключително а, тежко. Благодаря. Ще дам думата за въпроси на депутатите и ако ни остане време ще дам думата на комисията, защото има въпроси и към вас, но не мога да ви дам думата повече от веднъж. Хосе има думата. Благодаря, госпожо председател. Установявам, че тази втора част от изслушването е много по-полезна за нас, както за нашите задачи като законодатели, така и за контролните ни задачи. Първо, установявам, че тук се отправят обвинения, че анализът не е бил коректен. Ако се вземе предвид паричната политика на Централната банка, специалните разходи и субсидиите, защото субсидиите могат да бъдат изразходвани само заедно или по-отделно, може да се установи, че представителите на сектора са на мнение, че е стигнал, се е стигнало до значителни изкривявания на конкуренцията. Например, става дума за заплащане на залози по по-низки от пазарните цени или пък изкривявания във връзка с отношенията държави-банки, а това няма нищо общо с принципа за неутралитет, който гарантира комисията. Рационалност и стабилност като принципи са нещо, което стана дума, за което стана дума тук сега. И аз мисля, че е, не е необходимо е, да се е, преструктурират някои нестабилни институции, а просто да се ликвидират, за да се спре заразата. Освен това, има недостатъчна координация от страна на държавите членки и изискване за правна сигурност. Следните въпроси искам да задам. Какво трябва да се случи, за да може от този момент нататък да не възникват изкривявания на конкуренцията? Ще бъда по-конкретен. Банките които трябваше да изтърпят този принцип след изтичане на срока на прилагане на мерките, не трябваше да бъдат, не, не бяха увредени. Второ, не бяха, може би, обещетени. И второ, господин Бърния посочи, че мерките в финансовия сектор са взети с цел помощ на реалната економика, чрез кредити. Обаче защо не се отпускат кредити? Защото всъщност не се получава така, че, трябва, че държавите и банките да подобрят ситуацията. Сега ще вървим обратно. Ще отговоря на испански. По двата въпроса, които вие зададохте, как могат да бъдат избегнати изкривяванията на конкуренцията, мисля, че става дума за това, което е записано в съобщенията на комисията и неговото прилагане. Да не се изплащат дивиденти да не се продават активи, когато една банка действа на пазар, където има допълнителни ограничения, може би трябва да бъдат продадени активи, за да се получи достъп до средства. Сега става дума за прилагане на съответните правила и спазване на съответните условия. Втори въпрос, свързан с кредитите. Цифрите са много е, информативни. Те говорят сами за себе си. Понякога се допускат грешки, обаче може да се каже, че там, където през последните месеци имаше растеж и през последните години, разбира се, това беше секторът на предприятията, които не са получавали държавни субсидии. А всички предприятия, получили държавни субсидии, са получили допълнително и кредити. Господин Леви. Господин Леви не иска думата, някой друг иска ли да се изкаже? Благодаря, госпожо председател. Първо, по отношение на диверсификацията, тя беше спомената и от предишни оратори. Трябва да сме предпазливи обаче. Чуваме, че трябва да има излизане от а, държавната помощ, а, спиране на предоставянето, но трябва да сме предпазливи много. Освен това, трябва да има стимули да се изостави тази помощ. Това беше споменато и от предишни оратори. Не трябва да има санкции от страна на Европейската комисия, ако има опити за възстановяване на държавната помощ. Е, трябва да има някакъв вид е, насърчаване от страна на комисията, ако започнете да плащате държавна помощ. Това е допълнението от моя страна. Стигаме до Антолин. Е, Благодаря, госпожо председател. Аз ще задам четири въпроса по един въпрос на всеки от изказалите се. Вие казахте, че има пет точки за прилагане на реформи. Ставаше дума и за капиталова ликвидност, овладяване на кризата и така нататък. Как мислите, че като цяло кризата може да бъде овладяна? Как виждате сега как изглежда стратегията за излизане от кризата. Господин Финк, вие говорихте за а, теми, а, свързани с а, равнопоставено третиране в световно в световен мащаб. Япония и САЩ имат различни системи за субсидиране и сравнени с Европа. Може би вие бихте пояснили тук за какво става дума. Освен това, се говори за удължаване на срока на прилагане на помощите за излизане от кризата. Как бихме могли да продължим прилагането на тези помощи, като същевременно изискваме и преструктуриране на сектора и след това гъвкавост и е, свободно поле за оценка, каза последният оратор. Как това може да се свърже с принципа за предвидимост? Благодаря. Нека да вървим подред сега. Започваме с господин Перес Реновалес първо. Благодаря. По тези две точки радвам се много да отговоря на вашите въпроси. Става дума за фирмено управление и перспективите. Ние смятаме, че при финансови институти, които винаги имат проблеми с риска, а ние пък защитаваме модел, при който управлението на риска се разглежда на най-високо равнище като приоритет – има една инициатива на комисията за фирмено управление в тази насока и аз смятам, че това е подход, към който трябва да се придържаме. След това гъвкавост и свободно поле за преценка. Ние винаги сме казвали, че при финансовата криза не е проблема толкова в регулацията, колкото в надзора. Испанската система за надзор е такава, че предвижда много диференциран подход към всяко предприятие по отношение на неговата оценка и надзорните органи могат да се намесват още преди да избухне кризата и дори да сменят ръководители на предприятия, да разпореждат мерки за подпомагане, преди още кризата да е засегнала цялата економика и с това се предотвратяват бъдещите кризи. Благодаря. Благодаря. По отношение на вашия въпрос да засегна връзките между Европейския съюз и САЩ, големите международни банки дават своя принос за световната економика. Това се потвърждава и е в един скорошен доклад на АИФ. Те правят економии от мащаба, имат възможност за развиване на нови услуги, дават възможност за диверсификация, освен това предоставят услуги на мултинационални компании, които действат в световен мащаб, така че от тях има полза, когато става въпрос за засилване на пазарната ефективност и засилването на конкуренцията. От европейска гледна точка трябва да сме много предпазливи, когато става въпрос за раздробяването на големите банки. Имаме нужда от конкурентни играчи на световния пазар. Европа трябва да може да се конкурира с САЩ и Китай. Намаляването на размера на европейските банки в дългосрочен план ще навреди на нас самите и ще направи европейската економика по-слаба. Не казвам, че не трябва да се разглежда европейската държавна помощ за европейските банки, но трябва да се направи оценка на въздействието за всеки отделен случай. Трябва да се разгледат глобалните мерки върху европейската економика глобалното въздействие на мерките върху европейската економика. Господин Леви, благодаря. Затягането на мерките през миналия юли беше свързано с цените на гаранциите, тяхната стойност. В нашия научен проект стигнахме до извода, че държавите членки налагат една и съща такса на банките за гаранциите в всяка една страна. Принципно Централната банка трябваше да отчита рейтинга на съответните банки, но по различни причини повечето банки плащаха такса между 80 базисни точки и 120 базисни точки, значи около 1%. Резултата от всичко това беше, че в банки, в които имаме слаб суверен, като Португалия, например, португалските банки, цената на заемането стана по-висока, на получаването на кредити – за разлика от Германия, например. Защото, например, германската държава има по-стабилен рейтинг. Това доведе до изкривяване. Това е механизма на изкривяването и мисля, че имаше до голяма степен корекция на този проблем чрез новите мерки от юли месец. Другото изкривяване, което също искаме да намалее, е свързано с качеството на кредитополучателите. През последните 12 месеца ставаме свидатели на това как средният кредитен рейтинг на банките, които чукаха на вратата за помощ през 2009 година, доста е намалял. Тази промяна показва, че като цяло слабите банки зависят от гаранциите и във втората част на периода. Още веднъж искам да кажа, че решението от май беше правилно, защото Онези, които сега използват в голям мащаб държавна помощ, ще трябва да представят план за способност и това ще е, накара големите банки да понамалят малко онова, което правят в момента. Благодаря за въпроса. Аз е, ще свържа моите коментари относно гъвкавостта и полето за действие във връзка с казаното относно пруденциалния надзор. Гъвкавостта и възможността за вземане на решение са свързани с една оценка за всеки отделен случай – Дебата с господин Барния от друга страна беше свързан с създаването на една нова рамка за индустрията, която ще въжи за всички институции, които са в тази рамка, така че за мен това са две различни е, понятия. Някой друг иска ли да каже нещо? Не, тогава ще дам думата на представителя на комисията. Не знам кой ще вземе думата. Виждам, че и те искат да се изкажат. Благодаря. Аз се казвам Емпа Шиман и съм генерален директор на отдел финансови услуги в Генерална дирекция конкурентоспособност. Искам да взема отношение най-вече по коментарите на господин Перес относно неравното третиране в някои случаи. Положихме много усилия да има равнопоставеност не само в европейски мащаб, отчитахме и финансовата стабилност. Ясно е обаче, че степента на реструктуриране трябва да е свързана и с получената помощ и с конкурентоспособността на компанията на пазарите в който тя действа. Положихме много усилия, за да има адекватно определяне на таксите. Положихме много усилия да има равнопоставеност като цяло, да има добро преструктуриране, за да може в крайна сметка да изплуват само жизнеспособните компании, да има стабилно и справедливо разпределение на бремето. Това означава, че има забрана и за дивидендите, забрана за изплащане на, на купони, коя компания, искам да разбера от вас, е изплатила дивиденти, например. банки, които бяха обект на поглъщане и които се освобождаваха от активи, не получиха възможност да харчат просто на гърба на потребителите. Още веднъж искам да кажа, че не може да се подрива почвата спрямо тези, които не са получили държавна помощ. Казахте, че трябва да се дава помощ само на жизнеспособни компании. Аз съм напълно съгласен, че крайният продукт трябва да е жизнеспособна компания, но имаме различни подходи тук. Говорите за Lehman Brothers. Нашата политика беше да спасим банките и да избегнем мерки, които ще доведат до ликвидацията. Чухте, че комисаря каза, че има случаи, в които окончателното решение ще е свързано с закриване на дейността на компанията. Това е нашата политика. И мисля, че се справяме добре, защото нямаше абсолютен разрив в финансовата система в Европа. В отговор на господин Финк, много проблеми се засягат тук. Всяка една банка, към която се обръщахме, сметна, че е третирана неблагоприятно. ING получи огромни суми, 5% от рисковите активи. Съответно, трябваше да има гаранции за ликвидността. Мерките дадоха възможност на ING да остане на пазара, да продължи своето агресивно поведение на много европейски пазари. Определено, без държавна помощ, и то идваща от холандските данакоплаци, ценовата структура нямаше как да се запази. По отношение на забраната за цените, напълно съм сигурна, че тя противоречи на конкурентоспособността и съм съгласна с вас, но тук има връзка с помощта, която получават от правителството. Холандския пазар е много концентриран. Ние поисках ING да промени своята забрана по отношение на таксите. Ние трябва да следваме онова, което е обещано пред холандското правителство и съответно АНГ не пое съответните ангажименти и нямаше как да отменим тази забрана. По отношение на делото, за което се говори, комисията основава своя план на това, което предлага компанията. В крайна сметка, тя трябва да стане една жизнеспособна институция, която да може да действа на пазара без а, държавна помощ, да има стабилно разпределение на бремето, съответно собствениците на компанията да допринесат за стоеността на преструктурирането и да се разрешат проблемите с изкривяванията. Ако плана по преструктуриране който ни се даде от съответната държава членка, в която е компанията е добър и ние го одобрим, ще има и окончателно решение. Ние не пишем сами плановете за преструктуриране. До известна степен е странно да ни давате план, ние да го одобряваме и след това да ни съдите не искам да говоря повече, защото делото все още продължава. Накрая, но не на последно място, споменахте въпроса за преждевременното възстановяване на държавната помощ. Не искам да вземам отношение, защото тук има тясна връзка с съдебния процес, който продължава. Винаги сме казвали, че комисията иска да има преждевременно възстановяване, за да може държавата да си получи парите обратно максимално бързо. Това е важно. Това е нашата позиция по отношение на АНГ. Много е важно обаче да се спазят и условията на възстановяването. Ако аз съм задлъжняла, взела съм пари от едно лице и искам да платя парите по-рано, без да плащам необходимата лихва, значи ще имаме проблем. И съответно и тук имаме проблем. По отношение на освобождаването от активи, никога не сме искали да има специални права. Нашите правила казват, че се насърчава освобождаването от активи. Има проблем в много случаи когато компаниите казват, че дължат много. Опитваме се да уредим въпроса по такъв начин, че да се справим с проблема. Казва се, че освобождаването от активи е свързано с жизнеспособността и я нарушава. Ако една компания може да плати на страната по-рано, то добре. Може да има изкривяване на конкуренцията. Много от нашите разпоредби дадоха възможност да се остане на пазара поради получената помощ. Мисля, че прилагаме успешно тази политика по отношение на прозрачността. Ние публикуваме всички наши решения и правим това максимално бързо. Зависим и от а, другата страна, но не може да публикуваме всичко, защото има и поверителна информация и трябва да се споразумем за това какво може да се публикува и какво не може да се публикува. В комисията трябва да сме прозрачни. Като цяло може да намерите всичката необходима информация на нашия вебсайт. И последен коментар по отношение на 2% и равнопоставеността. Не трябва да забравяме защо се въведе това ограничение от 2%. На първо място. 2% по отношение на активите, които представляваха място, където се дават гаранции, е, безопасно място, е, те се даваха в случай, когато е, компанията не искаше да отпуска средства, тъй като нямаше достатъчно капитал и нямаше да спази капиталовите изисквания. Ако искате компаниите да продължат да отпускат кредити на реалната економика, но от друга страна искате да продължат да получават помощ, макар че вече са здрави, ще имаме проблем. Ето защо сега трябва да се променят условията. Не става въпрос за неравнопоставеността между банките, тези, които са получавали помощ преди и сега. Просто условията са променени и съответно ние трябваше да променим правилата. Благодаря ви за тези пояснения. Сега ще помоля всеки един от нашите гости дали иска да направи заключителни коментари. Не искаме да навлизаме в конкретни случаи. По отношение на преструктурирането, плановете и жалбите е добре да има възможност за обжалване, ако компанията смята, че преговорите, свързани с а, някой план, не са протекли както трябва. И съм сигурна, че става въпрос за повече от една банка. Ще изчакаме да видим кой е прав и кой е крив. Не смятам, че това е нещо, което трябва да се забранява, просто защото компаниите са били под натиск. Нека да започнем сега подред с господин Колен. Ако искате, кажете нещо. Ако не, нямате проблем. Аз така ще говоря само по един въпрос. Именно това, което чух тук по време на заседанието от евродепутатите, е, е, от това проличава апетит за по-голяма оценка а, и прозрачност, а не по отделни решения и а, по тяхното съдържание, за това как те се съчетават, за да може да се изгради доверие в почтеността на системата, за да може да се види какво прави комисията. Мисля, че това е една изключително тежка задача. Анализирани са условията в различните държави, в различните банки във връзка с постигането на различните решения. Искам само да направя една обща бележка. Напълно сме съгласни, че не бива да се впускаме в подробности. Ние сме в Брюксел, а не в Люксембург и е, се радвам, че вие подкрепяте правото на европейските граждани да обжалват. Общата бележка, която искам да направя, че нашите банки загубиха много от е, доверието на техните заинтересовани страни, а банковото дело се основава на доверието. Ако нямаш доверие, имаш голям проблем. Така че най-голямото предизвикателство е всички мерки за управление на риска да бъдат свързани с спечелването на доверието на потребителите. И мисля, че си заслужава това да се спомене тук. Съгласен съм с изказването, което беше направено от представителя на Европейската комисия, че данакоплатеца не би трябвало да плаща за а, неправилното решение за поемане на риск. Е, именно за това се, е, договор, се е договорила е, е, възвръщаемостта от 15%. Ние смятаме, че това е една добра ставка и това исках да кажа на този етап. Искам само да посоча, че, както казах и преди, повечето от мерките за, са предназначени а, предназначени за възстановяване на комисията, вече са залегнали в документите на комисията и за мен е трудно да се постигне необходимия баланс между всички аспекти на тези проблеми и за това как може от една страна да се запази конкуренцията и също времено да се запазят жизнеспособни и жизнеспособни стопански а, субекти. Това е отразено в съобщението на комисията че след определено време следва да се оцени а, жизнеспособността на предприятията. Аз разбирам, че този проблем има редица последици и е, трудно може да се реши. Но това, което бих искал да кажа, че като суверенна компания, която участва в процедури за възстановяването на активи ние би следвало да имаме да, а, равнопоставеност а, в нашата работа. Благодаря ви. Мисля, че с това изчерпахме днешното изслушване. Искам да благодаря на всички, които взеха участие и на евродепутатите. Искам да ви кажа, че някои от текстовете на презентациите можете да ги намерите в веб страницата, други ще бъдат актуализирани и допълнени с а, някои от изиск... с някои от изказванията, които бяха направени тук. И ако комисията иска да ни изпрати някакъв документ, сега, благодаря ви. Това е по тази точка, но а, а, ще продължим след няколко секунди, след като изпратим участниците в предишната дискусия. Okay, now the... Така, последната точка в дневния ни ред е точка 12 за предложение за, за, за регламент за държавна помощ за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглешни мини. За съжаление, господин Рабкей не може да бъде сред нас. Ние едва след като одобрихме дневния ред, се установи, че той не може да бъде тук, няма да има негово встъпление, той не е делегирал правомощия на някой друг да направи. Филип, ако искаш да говориш по този въпрос, можеш да го направиш, но не знам дали ще има кой да те слуша. Иска ли някой друг да вземе отношение по този въпрос? Тогава аз не наруших дневния ред, открих дебата по точката и го закрих, като по този начин тук всъщност имаме крайен срок 11 октомври за внасяне на споразуменията. Те ще бъдат разгледани на 26 октомври. 9 ноември гласуваме. И а, дек, на 2 декември а, ще се гласува в пленарната зала. Тук доклада не беше преведен. Ние включихме доклада, след като бяха готови преводите и мисля, че депутатите вече ще са информирани. Нямам точка разни. Следващото заседание е понеделник, 18 октомври в Страсбург. Закривам заседанието и благодаря на всички. Аз ако тичам, мога да се